съгласно съответното правило от правилника ни за дейността на парламента. А второто съобщение е, че имаше искане от групите на НП и на социалистите и демократите за назначаване на членове в различните делегации и комисия. И тези господин Паслав Борисов ще бъде назначен в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Госпожа Франческа Барачо ще бъде назначена в Комисията по граждански свободи, и правосъдие, както и Комисията по Крим и Делегацията за връзка с държавите от Машрек. Има ли някакви възражения срещу тези назначения? Изглеждате. В такъв случай <clears throat> назначенията са одобрени. тъй като няма други точки в дневния ред към момента. Закривам заседанието до 12 часа на обяд, когато пристъпваме към гласуване.